към съвета нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право. Въпросът е на комисията по външни работи и комисията по развитие. Първо ще дам думата на Елена Валенсиано. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Може би първите ми думи трябва да се обърнат към тези, които наистина работят изключително смело. Това са хуманитарните работници в различните точки на конфликти по света. Това са здравни работници, служители на неправителствени организации. Те поемат огромен риск за да внесат поне малко човечност там, където не е останала никаква. Ние решихме в нашата комисия да проведем този дебат в пленарна зала в Европейския парламент, защото ни се струва, че не се прави достатъчно и по този начин предаваме усилията на всички тези смели хора и на хората, които те защитават и на които помагат. Става дума за нападения над болници, училища. Това са граждански цели. Виждаме го при най-различни конфликти. Не се прави достатъчно, за да се избегне това. Не става дума за някакви изолирани случаи. Това вече става модел в места като Сирия и Йемен. Има десетки нападения над болници и училища, стотици загинали. И всъщност така невинните са абсолютно лишени от каквато и да било помощ. Това са военно престъпления, защото дори по време на война се следват някакви правила, докато тук няма никакви правила. Проблемът се влушава, трябва да се сложи край на безнаказаността. За разлика от миналото, сега гражданското население е най-многобройната жертва на въоръжените конфликти. Ако погледнете Сирия, ако погледнете Ирак, ние трябва наистина да се адаптираме към този нов контекст и да въведем на практика съществуващите механизми. Всъщност, доста вече е написано, но днес задаваме устен въпрос към съвета, защото ни интересува какво ще направи Европейския съвет, за да сложи край на тези посегателства. Би трябвало Европейския съюз да защитава своите ценности. Никой няма да го направи между нас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Гереро Салом. Има думата две минути. Sí, muchas gracias, señor. Много благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на председателството на съвета и ангажимента с този дебат. Аз подкрепям казаното от колегата Елена Валенсиано. Трябва наистина да отчетем усилията на хуманитарните работници и всички, които рискуват живота си, за да спасят останалите. Много често обаче ги наказват заради тези усилия. Международното хуманитарно право страда. Виждаме го в Сирия, в Палестина, в многобройни точки по света. Тези нападения над болници и училища стават рутинни, а всъщност това са престъпления, защото имайте предвид, че ефектът съвсем не е случайен и произволен, той е търсен. И всъщност това е отстъпление от цивилизацията – Всъщност преди 150 години бяха установени нормите за защита на населението при военен конфликт. По-настоящем не можем да кажем, че нямаме такива норми. Всъщност пълно е с норми, но никой не ги зачита. Мисля, че сме стигнали наистина връхната точка – има мнозина разселени, напуснали родните си места с нужда от хуманитарна помощ. Би трябвало да имате предвид, че общия им брой, колкото Франция и Испания взети заедно в Африка вече десетилетия продължават военните конфликти. В Палестина, например, четири поколения, на други места, като Сирия, повече от пет години. Не може това да продължава така. Трябва да изпълни моралното си задължение, политическото си задължение, да настояваме тези нападения над болници и училища, както и религиозни центрове, да спрат, защото жертвите са жени и деца. Въпросът на Елена Валенсиано беше какво е направено до сега, какво ще се направи имаме срещата на върха в Истанбул по хуманитарните въпроси и аз искам да настояваме за ясно ангажиране с зачитане на международните хуманитарни норми. Искаме и улеснен достъп на населението до хуманитарна помощ. Благодаря. Много ви благодаря. Госпожо министър Хенис Плашат. Благодаря, госпожо председател. Искам да бъда съвсем ясна. Е, нападенията на болници и училища са направо неприемливи. Съветът осъжда такива престъпления. Съответствието с международното хуманитарно право – е много важно. В този смисъл европейските насоки за спазването на международното хуманитарно право още през 2005 година са от изключителна важност. Е, тези насоки са отразени в плана за действие за демокрация за периода 2015-2019 година. На конференцията на Червения кръст и на Червения полумесец Европейският съюз потвърди своя ангажимент към спазването на международното хуманитарно право. Изпяха Бяха на тази конференция се споразумяхме по общи послания. Съветът заключи през декември, <clears throat> че срещата на върха трябва да стигне до ангажименти и заключения от всички заинтересовани страни, които се съсредоточават върху спазването на международното хуманитарно право. И ние наистина се надяваме на следващата пленарна сесия да обсъдим постигнатите резултати. Що се отнася до определени примери, е, съветът обсъди обсъжда ситуацията непрекъснато в Сирия и се обръща към, към връждуващите страни в Сирия да не бомбардират болници, училища и цивилни граждани. Европейския съюз и държавите членки изразиха загрижеността от нарушенията на международното хуманитарно право, право включително нападенията на болници и училища. По отношение на Йемен през 2015 година съветът заяви, че нарушаването на международното право трябва да бъде преустановено и че трябва да има разследване за всички евентуални престъпления. Международното хуманитарно право е неразделна част от всички преговори, е, засягащи Сирия. Също така, съветът апелира за медицинска помощ, която да бъде предоставена по всяко време. Е, когато съветът обсъжда ситуацията в Лидия, Судан, Южен Судан и Северна Корея винаги става дума за медицинската помощ. Важно е Европейският съюз да се застъпи за превентивни мерки. Съветът взе решение още през 2011 година, според които Европейският съюз трябва, на вси... трябва да се застъпят във всички споразумения с трети страни за спазване на международното хуманитарно право. Нарушенията на международното хуманитарно право предизвикват рестриктивни мерки от страна на Европейския съюз по отношение на трети страни, включително Сирия, Йемен, Бурунди и други страни. Съветът изрази своята загриженост по отношение на нарушенията на международното право, особено когато става дума за нападение над болници. Съветът в следващите се действия ще предприеме съответни мерки в тази насока. Защо това е толкова важно? Нека подчертая още веднъж. Не бива да забравяме как, за какво, каква е целта на международното право. Става дума тук за човешки същества и никога не бива да загърбваме хуманността в международната ни политика. Това е една от основните наши ценности. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо министър, за вашето въведение. Сега преминаваме към ораторите от името на политическите групи. Господин Преде, първият оратор. Благодаря, госпожо председател. Резолюцията, която подготвихме и по която ще гласуваме днес, съвсем ясно осъжда честите нападения върху болници, училища и други граждански обекти в зоните на конфликт. И наистина не е приемливо че се нанасят такива удари. Те нарушават международното право и правата на човека. Основният принцип на хуманитарната помощ се състои в закрила на онези, които са в условия на конфликт. Текстът, който е внесен сега, е много добре балансиран. Крайната левица обаче, за съжаление, прави това, което често прави, внася изменения, които нямат нищо общо с темата за Западна Сахара, за е, аборта, за Израел. Това просто не е възможно. Не е възможно да се отклоняват до такава степен от темата и да внасят неща, които са обект на тяхната страст. По този начин се разрушава смисъла на целия доклад и на темата. Благодаря. Господин Панцери, от името на социалистите и демократите за две минути. Благодаря, госпожо председател. Знаем, че хуманитарното международно право се прилага по време на конфликти, там където липсва контрол от е, правовата държава и където не се гарантират основните права. През последните години имаше все повече удари върху гражданско население и също така сътрудничи на хуманитарни организации Всъщност, тук вече се размива разликата между военни цели и граждански цели. Сега става дума за това тези опити да а, се даде а, безпристрастна помощ да се а, подкопаят. Всъщност, а, служителите на международни организации много често се избират като цел. През последните месеци имаше е, удари върху е, държавни учреждения, които са партньори на Европейския съюз. Имаше удари е, по болници, по училища в Афганистан, в Йемен и е, всъщност. Е, предходната среща на върха във връзка с е, хуманитарното международно право в Истанбул това е една необходима среща и е, трябва гражданското население и сътрудниците на хуманитарни организации да се защитят. Не трябва да се дискриминира населението и да се избира като цел на удари. Трябва това да се разгледа от военен съд, който е компетентен по такива случаи. Необходима е, е система на налагане на задължения която да проверява нарушения на международното право. Европейския съюз трябва да признае това състояние и да използва всички необходими инструменти. Ние молим съвета и върховния представител по външна политика да се застъпят така, че след срещата в Истанбул да има един постоянен обмен. Благодаря, господин Демесмакер има думата също за две минути. Eh, Благодаря, уважаеми колеги. Госпожо министър, в Фландрия, моята страна, е, виждаме какво се случва, но не сме забравили войната. Нека ви напомня, че на един от нашите паметници пише – няма да има повече война. Въпреки това сега през 2016 година е, виждаме, че войните продължават и те не са по-малко ужасяващи. Е, моите е, баби и дядовци са ми разправили за жестокостите от миналото, но сега виждаме жестокостите, показвани по телевизията или на нашия компютър. Никой не е пощаден. Би трябвало наистина да се гарантира, че има центрове, в които има пълна защита, някакви оази си намира. Вместо това обаче болниците и училищата са предмет на атаки и от това страда хуманитарното право. Европейският съюз би трябвало да налага зачитането на международните норми. Би трябвало да покажем, че ние се отнасяме изключително сериозно към темата. Срещата на върха в Истанбул не идва твърде скоро. Всъщност въпросът е защо ги има всички тези конференции, ние изслушваме Червения кръст, хуманитарните организации, но така и не се стига до механизъм, който да налага зачитането на международното хуманитарно право. Благодаря, господин Гьоренс. Благодаря, госпожо председател. Е, ударите в е, върху болницата в Кундус в Афганистан даде изключителни последици. Имаше жертви от лекари без граници. Ние се опитвахме да предотвратим тази катастрофа, въпреки че тя наистина беше много тежка и за това бяхме шокирани, когато данните, GPS данните на тази болница узнахме, че са известни на американските власти. Можеха да се избегнат е, многото е, жертви сред е, пациентите и лекарите. И в тази връзка в Истанбул на предстоящата среща на гърба трябва да се на върха да се отчетат повече правата на човека. Всичко трябва да се направи, за да се спазва е, безпристрастността на е, международната хуманитарна помощ, така че тя да може да изпълнява своите цели, е, своето ноу-хау, така че да се търсят хуманитарни решения. Нашата резолюция всъщност иска да посочи превентивни мерки и възпиращи мерки едновременно Едновременно с това, предвид множеството нарушения на международното хуманитарно право сред тях, например да не се предоставя оръжие на действащите лица и да се спазва международното хуманитарно право. Трябва да добавим също така необходимостта от необходимото разследване и разкритите престъпления да бъдат сигнализирани на Международния наказателен съд. Ако допуснем ненаказуемост в тази сфера, ние е, ще е, можем да подкрепим е, ООН като организация, която отговаря за тези неща. Преди да приключа, искам да посоча абсолютната необходимост за държавите членки накрая да спазят обещанието си за финансиране на хуманитарна помощ и помощ за развитие. Благодаря. Госпожа Конечна, за минута и половина. Важени панове. Благодаря. Дами и господа, миналата година през октомври в, на пленарното заседание ние говорихме за нападението над болницата в Афганистан Кундус. Ние всички осъдихме това, което се случи, но какво се случи след това? Американците проведоха вътрешно разследване и нещата затихнаха. Лекари без граници продължават да искат а, разследването да се продължи. има протоколи към а, конвенции, към женевските конвенции, които до сега не са били задействани с цел разследване. Сега обаче е назряло времето. Това е прецедент. И така, ние просто трябва да признаем факта, че болниците се разрушават. Надявам се това да престане, но ако не разследваме атаките, ако не посочваме престъпниците, тези разрушения ще продължат, така както това става в Афганистан, Йемен и Сирия. Не съм доволна от отговора на съвета, че те предприемат мерки и следят ситуацията престъпниците няма да се оплашат от това. Госпожа билер за две минути. Благодаря ви. Наистина е много тъжно, че държавите членки се участват, когато се погазват международните норми на хуманитарното право. Виждаме целенасочени нападения над граждански обекти, като болници и училища. Именно за това призоваваме да се сложи край на съучастието. Нека да се следва предложението на зелените да се наложи ембарго на ЕС срещу държавите, които погазват международното хуманитарно право. Това отговаря и на предишния ни призив за уражейно ембарго спрямо Саудитска Арабия заради бомбардировките в Йемен. Има и други възможни мерки. Ние в Европейския съюз не правим достатъчно, за да приложим и съществуващите, като например събиране на информация, за да се разследват военнопрестъпниците и да се помага на Международния наказателен съд – много е важно да има наказателно преследване, така че виновниците да разберат, че не са безнаказани и това да сложи край на убийствата на гражданите. Нападенията над болници и училища са един ужасяващ пример на погазването на международното хуманитарно право. Би трябвало болниците и училищата винаги да се разглеждат като неутрални защитени обекти при един въоръжен конфликт. Също така, международното хуманитарно право трябва да е в сърцевината на всички усилия да подобрим положението на жените, децата и всякакви уязвими групи при конфликти. Благодаря. Köszönöm képviselő Господин Касталдо. Благодаря. Нападение над болници и училища, училища е забранено по смисъла на международното хуманитарно право. Това е престъпление, военно престъпление. Въпреки това, през последните години е, тази тенденция се увеличава. Е, пример за това са болниците в Афганистан, Сирия и Йемен. Загинаха медицински работници, хуманитарни работници. Трябва ни мерки, за да се справим с тези военни престъпления. Най-напред да се блокира достъпа до оръжие на бунтовниците, на престъпниците. Трябва да помолим госпожа Могерини за съответната е, инициатива, за съответното ембарго срещу страни, които нарушават международното хуманитарно право. Лицензирането на оръжие за такива страни е е, е недоспустимо, не може да приеме мълчание. Благодаря. Сега Приключваме с е, ораторите от политическите групи. Думата има госпожа Заборска. Ключови проблем тохто узнесения Благодаря, госпожо председател. Проблемът на тази резолюция всъщност представлява е, увеличаващите се удари върху болници и училища. Обаче тази тенденция, за съжаление, продължава. Тя не е спряла ние трябва да направим нещо в, в е, отговор на това. Училищата и болниците имат една единствена задача да помагат на хората и онези, които нанасят удари по училища и болници, наистина не постъпват добре. Аз съм много отчаяна, че колегите от е, е, Обединената левица отново предлагат изменения, с което поставят под въпрос тяхната коректност. Тяхното поведение е безотговорно и въпросът е дали е, преговорите с тях не са чиста загуба на време. Благодаря. Благодаря. Госпожа Заборска, и сега давам думата на господин Вайденхоф за две минути. Госпожо председател, военните престъпления е, и терористичните атаки от е, е, организации, които не са държавни, винаги са в центъра на конфликтите, от които страдаме през последните години в Сирия, Йемен, Афганистан, Ирак и така нататък. Особена загриженост будят е, ударите върху болници, училища, детски градини. Това е изключително цинична форма на насилие, също така и нанасене на удари по НПО и е, всички, които предоставят хуманитарна помощ. Това са военни престъпления и военните престъпления трябва да бъдат е, разглеждани от Международния наказателен съд. В тази ситуация обаче това едва е, ли би помогнало много и за това смятам, че нашата резолюция върви в правилната посока. Трябва да имаме е, един добър инструмент, например е, насоките от 2009 година спазване на нормите на международното хуманитарно право. Преди да разяснят съответните служби на съвета какви мерки са взети за този период, мога да посоча, че е необходимо необходимо тези насоки да станат задължителни. Ние осъзнаваме значението на европейските институции и ролята на държавите членки. Ние е, също така е, показваме е, каква е важната роля на съвета за сигурност на ООН заедно с Европейския съюз по отношение на международните конфликти. Един съществен аспект не трябва да остане забравен и Европейският парламент е взел отношение по него в една резолюция за Йемен от преди няколко седмици. Аз мисля, че съвсем основателно онези държави трябва да се изключат от доставки на оръжие, които нарушават хуманитарното международно право. Благодаря. Благодаря. Господин Юрък има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Знаем, че едно от най-бруталните нападения на ИДИЛ през последните няколко месеца беше в Ардан, когато нападнаха институция с името на майка Тереза. Бяха убити пациентите, монахините, здравните работници. Ние често говорим за това, че трябва да защитаваме правата на човека, но като че ли забравихме за случилото се. А винаги, когато се случи нещо подобно, когато умират невинните, ние трябва да говорим за това, защото атаката е била целенасочена. Благодаря. Госпожа Санчес Кълдентей, благодаря, госпожо председател. Главният секретар на ООН говори за непрекъснатите посегателства спрямо международното хуманитарно право. Ясно е, че трябва да последва резолюция, но въпреки това виждаме, че членове на Европейския парламент подкрепят някои действия, свързани с Палестина и Западна Сахара, където също се потъпква международното хуманитарно право. Ние не бива да загърваме препоръките на анкетната комисия от 2014 година. В доклада се говори за военни престъпления и непропорционално използване на сила. Погазването на международното хуманитарно право – не бива да бъде безнаказано или да се води от политически причини. Надявам се измененията на моята група да бъдат подкрепени утре. Благодаря ви, госпожо Санчес Калдентей. Prema izvješću organizacije Лечници za ljudska prava samo u veljači 2016. Gospodin Štir, благодаря. През 2013 година имахме повече от 300 години атаки на болници и училища в Сирия. 90% от тези атаки бяха извършени от режима на Асад и неговите съюзници. Лекари, които работят в зони на конфликти, са много застрашени. Много често те трябва да изпълняват да се, много, трябва, много често трябва да помагат на цивилни граждани, трябва да изпълняват а, задачи, за които не са а, авторизирани, за които нямат квалификации. Това е великолепно. А, не е достатъчно обаче само да осъдим тези престъпления. Трябва да действаме. Знаем съвсем добре, че тези, които идват от страни, които бяха прицел на е, агресията на Милошевич. Знаем, че много от тези престъпления остават ненаказани. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Пост. Е, Благодаря. Това е цяла система, е, система която включва нападение на, на, на цивилни граждани, на жени, жени, деца. Това са ужасни военни престъпления. Европейският съюз трябва да действа. Не може само да се ограничи с осъждането. Само по себе си само осъждането е нарушение на международното право. Трябва да има разследване, трябва престъпниците, виновниците да бъдат подведени под отговорност. Съветът трябва да наложи оръжейно ембарго спрямо, е, спрямо страни, които нарушават международното право, а пък страни, които продават оръжие на такива трети страни, също нарушават международното право. Европейският съюз трябва да излезе с обща позиция за глобални решения. Благодаря, господин Томашич povrede humanitarnog prava poput napada na bolnice i škole Нарушенията, нападенията над болници и училища трябва да бъдат заклеймени, виновниците да бъдат наказани. Този вид поведение не може да бъде толерирано. Нека ви напомня ужасяващо общата съдба на болницата в Вуковар по време на военните действия там, болницата беше обстрелвана по сто пъти на ден. Сръбските терористи заедно с югославската армия, освен това, отвлякоха болни от тази болница, измъчваха ги и ги убиха. Сърбия и до сега не ни е върнала болничните документи. Нито пък е ясно кои са всички безследно изчезнали сред пациентите. Въпреки това има подкрепа за Сърбия, но Харватия няма да бъде унизена. Господин Хаует, благодаря. 300, над 300, 350 атаки от 2011 година са се случили само в Сирия. Включително прицел в Афганистан и Йемен бяха бе организацията а, Лекари без граници. Около 600 хуманитарни работници, медицински работници са загубили живота си в такива атаки. Може да постигнем по-добри резултати в Европейския съюз, може да укрепим международната защита. Заедно с държавите членки може да предотвратим такива атаки. Трябва да осъдим терористите, това е ясно. Е, трябва да осъдим тяхната практика за да, да използват цивилисти, цивилни лица като живи щитове. Хората се търсят да намер... се опитват да намерят подслон, да намерят обежище, да намерят приют от ужасите на войната в болници и училища. Ораторът бива прекъсван. Благодаря, казва председателката. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Полчък е първият оратор. paní předsedající já jsem velmi rád. Благодаря ви, госпожо председател. Много се радвам, че преди мен се изказа господин Хауид, защото наистина има много такива нападения. Аз искам да говоря и за други, не само тези в Кабул. Изобщо трябва да говорим за всички нападения от мината година. Например, по време на руски въздушни удари през февруари бяха убити около 50 души. Имаше и други подобни нападения. Много ми е мъчно за всички пострадали от въздушните удари в разрез с международното хуманитарно право. Същевременно имаме резолюцията на групата на ГУЕ и Северната левица, но трябва да бъдем обективни – Тяхната резолюция е много едностранна и за това сме против нея. Необходим ни е балансиран доклад и това беше всъщност първоначалното предложение. Благодаря. Благодаря, господин Мариас. Благодаря, госпожа председател. През последните месеци ние Непрекъснато говорихме за нарушаване на основни права, също и по време на война и та в Близкия изток. Това е свързано най-вече с е, дейността на ИС там, на джихадистите. Бомбардирането на болницата в Афганистан също е факт от подобен характер и бяха засегнати лекари без граници. Е, видяхме също, че там бяха убити и невинни граждани. В случая се прилага двоен стандарт в Европейския съюз и е, в Запада като цяло и това всъщност подкопава доверието. Ние сме задължени да признаваме военните престъпления в Йемен, в Ирак, в Сирия, но не и да признаваме кой извършва тези престъпления. Това трябва да бъде първата стъпка към поемане на отговорност, за да могат да бъдат обещатени хората за нанесените им вреди. И виждате, че може би това е една от причините за многото бежанци. Као да сме премало научили от онага, що е била... Господин Яковчич, благодаря. Дали си извадихме поуки от това, което се случи на територията на, на бивша Югославия, на Босна, Херцеговина и така нататък. Болници, училища са били още преди 20 години прицел на атаки. Оказва се, че не сме научили нищо. Как да предотвратим това във всяка война е, цивилни лица да не страдат? Не може да водим тази дискусия да я проведем без да стигнем до решение, без да осъдим тези престъпления, защото това са най-ужасните престъпления срещу човешки същества. Благодаря. Амиенто Лопес има думата. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, ние отбелязваме, че като че ли не се разкриват истинските причини за тези конфликти, свързани с престъпленията, за които говорим. Става дума за пряката отговорност, ролята на Европейския съюз, на САЩ в тази военна агресия в Северна Африка и в Близкия изток. Разбравяме обаче ролята и отговорността на Запада, който е отговорен за тези атаки срещу училищата и болниците. Става дума за престъпни деяния, например, атаките в Израел, в Йемен и също така това са американски дрони и това е абсолютно лицемерие от страна на Европейския съюз. В целия свят сега наблюдаваме нарушаване на основните права с не спазване на мигра... правата на мигрантите. Госпожа Хенис. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е ясно всички европейски институции призовават да се спазват международните норми, тъй като това винаги е водещото в нашите външни политики. Затова и според мен е изключително съществено винаги да се придържаме към ценностите си. Ние защитаваме жените, децата, семействата. В отговор на господин Демес Макер ще кажа, че и аз като вас много съжалявам, че конференцията не доведе до приемането на нов механизъм – не бива да забравяме обаче, че тези 28 държави членки са всъщност малка част от всички държави на конференцията. Иначе, вие споменахте конференцията на Червения кръст и Червения полумесец. Наистина Европейския съюз винаги ще призовава да се спазва международното хуманитарно право. Това беше ангажимент – повторен на конференцията. Тук се включва и защитата на медицинския персонал и на пациентите. Не бива да се забравя, че ако се обединим, ние сме по-силни, но така или иначе на конференцията ние бяхме една малка част от всички представени страни. Благодаря ви, госпожо министър. С това приключваме дебата.